Good morning. We have a long voting session ahead of us, and we'll take it as slowly as possible. Добро утро на всички. Нека започнем с нашата работа. Първа точка. Приемане на дневния ред. Дали може да го приемем? Добре. Съобщение на председателя без малтийски и хрватски всички други езици са на лице. Отчет относно текущите междуинституционални преговори. Колегата може би може да каже нещо за баланса между професионалния и личния живот. Имахме проблем с отпуската за семейство. И може би ще имаме проблеми с отпуска за хората, които се грижат за други хора при следващия трилог. Но големият проблем е отпуската за родителите, родителския отпуск. Това е, това е най-големия проблем – Нещата са много технически. Но до момента сътрудничеството с съвета и комисията е много добро, така че да видим до къде ще стигнем. Благодаря. Благодаря. И така, продължаваме с гласуването. Имате картите си за гласуване. Мария Арена е докладчик по фонда за приспособяване към глобализацията. Компромис 13. Кой е за? Кой е против? Прието. 28 изменение. Sorry. Uh, sorry. Извинявайте, казва председателката 25-то изменение. За, против. Нека проверим проверка на 25-то изменение. Uh, Отхвърлено е. Инта 20 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 14 за, против, въздържали се, е прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 17 за, против, прието. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. Конт 15 за, против, въздържали се, прието. 175 изменение за, против, въздържали се, нека проверим. Проверка на 175 And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 33-то? Не. 176-то, моля. За, против, въздържали се, отхвърлено. Конт 16. За, против, въздържали се, отхвърлено. 177. С реги за, против, въздържали се, отхвърлено. 178. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. 190 за, против, отхвърлено. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. 41 с 196 за, против. Нека проверим. Проверка на 41 и 196. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 23 за, против, въздържали се прието. Конт 18 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 24 за, против, въздържали се прието. 44 за, против. Нека проверим. Проверка на 44-то. <clears throat> Прието е с 21 класа. 45 то за, против, въздържали. Нека проверим 45-то, моля. And the vote is now closed on 45. Край на гласуването. Отхвърлено е. Четири шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е с 23 гласа. Ще гласуваме 198. За, против, въздържали се, прието. Компромис 25 за, против, въздържали се, прието. Компромис 26 за, против, въздържали се, прието. Компромис 27 за, против, въздържали се, прието. Компромис 28 за, против, въздържали се, прието. Компромис 29 за, против, въздържали се, прието. 30 компромис за, против, стъжали се, прието. 219 за, против. Нека проверим. Проверка на 219. And the vote is now closed on 200 and... Край на гласуването. Прието е. С 23 гласа. We go to cont 20. No, false. No, it falls. We go to 221. Yes, we go directly to 221. Those in favor, Those against, abstentions, we check 221. 221, проверка, моля, на 221. And it's rejected. Uh, we go to... Отхвърлено. 51 за. Против. Проверка на 51. Край на гласуването. 223. Кой е за? Против. 223. Край на гласуването. Прието е. Двеста за, против, въздържали се, отхвърлено. 224 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка на 224, моля. Край на гласуването. Прието е. Прието е с 26 гласа. 225 за, против, Нека проверим 225-то. Край на гласуването. Прието е с 23 гласа. Компромис 31 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 32 за, против, въздържали се прието. Инта 25 за, против, въздържали се прието. Компромис 33 за, против, въздържали се прието. Двеста и шесто изменение за, против, въздържали се прието. 238 за, против, въздържали се, отхвърлено. Кон 23 за, за, против, отхвърлено е. Кон 24. Искате проверка на кон 23. Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е с един глас. И така, към 24 за, против, въздържали се прието. 239 е отеглено. Преминаваме към 240. Моля, гласувайте. А, не, всъщност кой е за? Против? Отхвърлено. Реги 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 241 с 242 за, против, въздържали се, отхвърлено. 243 за, против, въздържали се, отхвърлено. Реги 34 за, против, въздържали се, прието. 244 заедно с Реги. Не, не, е самостоятелно. Значи 244 само. За. Против. Встречали се отхвърлено. Реги 35 е за. А не, то пада. Okay, now, uh, it was rejected 244, so we have to vote on... Не, не, трябва да гласуваме Реги 35 за, против, въздържали се отхвърлено. Нека проверим. Проверка на Реги 35. The vote is open and the vote is now closed on 35. Край на гласуването. Прието е. 245 за, против, въздържали се отхвърлено. Двеста за, против, въздържали се отхвърлено. Конт 25 за, против, въздържали се отхвърлено. 57. за, против, въздържали се отхвърлено. 248 за, против, въздържали се отхвърлено. Кон 26 за. Извинявайте, конт 26 за, против, въздържали се отхвърлено.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 Amendment 60 falls. So we vote on uh, 249. Uh, Преминаваме към 249. За, против, отхвърлено е. Реги 36 за, против, въздържали се, прието. Ще проверим. Проверка на Реги 36. Край на гласуването. Прието с 30 гласа. Изменение 61. We vote on amendment 250. Those in favor? 250 за. Против. Отхвърлено. sure we vote on Regi 37 uh, and... Uh... Значи Реги 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е с 24 гласа. 63-то не се гласува. Бюджет 9. За. Против. Отхвърлено е мисля. Но нека проверим. Проверка на бюджет 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. And it's carried by 27 votes. That was impossible to see, so please try to raise your arms. Uh, amendment 251. 251. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Проверка на 251. Край на гласуването. Отхвърлено е. Реги 38 за. Против. Въздържали се. Прието. Конт 27. Кой е за? Кой е против? Нека проверим. Проверка на конт 27. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е с 22 гласа. Fällt's oder nicht? Sag, Susanne, fällt's hm? oder nicht? Fällt es oder nicht? Let's, we vote. Let's wait. Yeah. On 256. We vote. We vote on 253 to get 253 то заедно с 254. Yes, the vote is open on the on Гласуваме електронно, моля. Thank you. the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е с 27 гласа. Uh, we have to vote on amendment 250. 252 за, против, въздържали се, отхвърлено. 253 255 за, против, въздържали се, прието. Кон 29 с 67 за, против, въздържали се, прието. Инта 26 за, против, въздържали се, прието. Проверка. Проверка на Инта 26. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е с 23 гласа. 256 за, против, въздържали се отхвърлено. Бюджет 10 за, против, въздържали се прието. 257 за, против. Нека проверим проверка на 257. The vote is now closed on 250. Край на, 200, на гласуването. <clears throat> Прието е. 258. 258 за. Против. Въздържали се. Прието е. Двеста Да пада 260 с 261. во За. Против. Въздържали се. Прието е. Конт 30 пада. Инта 28. За. Против. Въздържали се. Прието. Инта 28. Проверка на Инта 28. Край на гласуването. It's closed. Do we know? Yes, it's rejected by two votes. Отхвърлено е с два гласа. Реги 40 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 34 за, против, въздържали се прието. 262 с 71. Не, не, те падат, така че директно към 72 заедно с конт 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. And it's rejected. Uh, we go to... Uh, Хвърлено. Uh... 263 за, против, въздържали се отхвърлено. Инта 29 за, против, въздържали се отхвърлено. 264 за, против, въздържали се отхвърлено. Инта 30 за, против, въздържали се, прието. Компромис 35 за, против, въздържали се, прието. 266 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим всъщност 266-то, проверка на 266-то. Прието е с 3 гласа. Реги 43 за против, въздържали се. Прието бюджет 12 за, против, въздържали се. Прието бюджет 13 за, против, въздържали се. Прието бюджет 14 за, против, прието бюджет 15 за, против, прието ком 32 за, против, за, против, въздържали се отхвърлено, ком 33. Проверка, проверка на кон 33. Край на гласуването. Прието е. С 22 гласа. Кон 33 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Проверка. Проверка на кон 33. The vote is open. The vote is now closed, and it's carried by 22 votes. Uh, we go to 268. Преминаваме към 268 за, против, въздържали се, отхвърля се, 269 за, против, въздържали се, отхвърля се, 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 271. Край на гласуването за 271. 28 гласа за. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 заедно с 88, конт 34 също за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Инта 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кон 35 за. Против. Въздържали се. Проверяваме конт 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за. Приема се. Речи 45. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Речи 45, за да сме сигурни. Начало на гласуването, край на гласуването по Реджи 45 приема се с 27 гласа. Кон 36 за, против въздържали се, отхвърля се. Реджи 46 за, против въздържали се, приема се. 275 за, против въздържали се, отхвърля се. Инта 33 за, против въздържали се, приема се. Преминавам директно към 276 за, против въздържали се, приема се. И след това към Реджи 27 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Проверяваме обаче електронно Реджи 47. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 27 гласа. Компромис едно за преамбюла. Компромис 2 за против въздържали се приема се. По точка от преамбюла 92 заедно с Инта 1 за против въздържали се отхвърля се. Проверяваме точка от преамбила 2, изменето по нея, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа. Реджи 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 2. За, против, въздържали се, приема се мисля, но нека да проверим Инта 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа. Бюджет 1 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за против въздържали се. Приема се. Точка от преамбила 5 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се. Приема се. Реджи 4 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 100 за против въздържали се отхвърля се. 101 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 5 за против въздържали се приема се. Инта 6 за против въздържали се. Проверяваме. А, отхвърля се. Добре. Инта 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме Инта 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 гласа. Инта 10 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме Инта 10. Край на гласуването по Инта 10. Всъщност приема се с един глас повече. Инта 11 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Инта 12 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Конт 2 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 109 за 6 е всъщност. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 14 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Инта 14. Проверяваме. Инта 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. 41 на 1. Извинявайте, не гледах в правилната посока. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджетната комисия второ изменение за, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 28 гласа. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 111 заедно с 112 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, трябва 111 и 112 да го проверим, защото не си дигнахте добре ръцете. Yes, we close. Край на гласуването отхвърля се с 22 гласа. Гласуваме по 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 7. Изменение 7 заедно с конт 3 за против, въздържали се, отхвърля се. 115 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за против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 Начало на гласуването. Край на гласуването по 125. Приема се с 23 гласа. Компромис 10 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 14 за против, въздържали се. Проверяваме електронно. Изменение 14, начало на гласуването. А, пада. Извинявайте. Всъщност. Значи кон 6 за. Против, въздържали се, приема се. Инта 16 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме електронно Инта 16, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се всъщност от 3 гласа, с 3 гласа повече е против. Конт 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Речи 13 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Инта 18 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се въздържали се. Проверяваме 136, начало на гласуването. 136. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа. За. Преминаваме към конт 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100. 307 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100. Всъщност компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Бюджетно изменение 5 за, против, изменение приема се. Реджи 15 за, против. Проверяваме. Реджи 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 2 гласа повече за, отколкото против. 144 за, против въздържали се. Бих казала отхвърля се, но нека проверим. 144 то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22. Няма да гласуваме. Конт 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за. Против въздържали се, приема се. Бюджетно, е, шесто изменение от Комисията по бюджети за против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме шесто изменение. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се с 22 гласа. 147 за, е, отпада всъщност, 148 и 149 заедно за, против, въздържали се да проверим 148 и 49 заедно начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. И така стигаме до 150 което е оттеглено. това гласуваме по целият проект от доклад, така както беше изменен с нашето гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за един против. И поздравяваме докладчицата за изключително усилената и работа. Okay, then... И така, продължаваме с а, проекто Становище за общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, както и Европейския фонд за морско дело рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд Обежда и миграция, фонд Вътрешна сигурност и инструмента за управление на границите и визите. Гласуваме по изменение 112. За против, въздържали се. Нека да провериме 112-то, за да видим какво е съотношението на гласовете. Край на гласуването отхвърля се с 23 гласа против. 113 за против. Въздържали се, отхвърля се. 114 за против въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 114-то. Добре. 114 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. 115 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за против, въздържали се, приема се. 117 за против, въздържали се, приема се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. 119 за против, въздържали се, отхвърля се. 120 за против, въздържали се, приема се. Десети компромис, за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим 125, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 126 за против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, 126 Край на гласуването. Отхвърля се. 11 компромис за против. Въздържали се. Приема се 131 за против. Въздържали се. Да провериме. 131. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа. Да провериме. 12 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 12-ти компромис. Отхвърля се. Amendment 134. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 то и 136 за против въздържали се приема се. 15 компромис за против въздържали се приема се. 144 за против въздържали се. Нека да провериме. 144 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Някой иска да проверим? Добре, ще проверим 146-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще провериме 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 19 компромиса против въздържали се приема се. 169 отпада. 16 компромис за против въздържали се приема се. 17 компромис за против въздържали се приема се. 156-то изменение за против въздържали се приема се. 18-ти компромис за против въздържали се приема се. 160-то за против. Нека да провериме 160-то. Моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 175 отпада. Не, 175 за, против. Въздържали се, приема се. 20 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, значи да провериме. 21 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа. 185 за против въздържали се, отхвърля се 186, за против, въздържали се. Приема се 187 за против. Въздържали се. Нека да проверим 187. Моля, гласувайте 187. Край на гласуването. Отхвърля се. 188 за 188 за против, въздържали се, отхвърля се. 189 за против, въздържали се, приема се. 190 за против, въздържали се, приема се. 22 Компромис беше... Не се гласува. 193 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се. Приема се. 195 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за, против. Въздържали се. Приема се. 24 компромис не се гласува. 199 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 200 за против. Въздържали се, отхвърля се. 202 за против. Въздържали се, приема се. 24 за против. Въздържали се, приема се. 23 за против. Въздържали се, приема се. 203 за против въздържали се, приема се 204 за против. Да проверим 204. то Край на гласуването. Отхвърля се. 21 компромис. 25 компромис за против. Отхвърля се. Нека да провериме компромис 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за Извинете. Трябва да гласуваме 206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 Отхвърля се 213 за против. Въздържали се. Приема се 2214 214 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 216 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 и 31. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се, приемат се. 26 компромис. А, не, не, не трябва да го гласуваме. И 27, не. 233, не. Поправя се председателката. 235 изменение за против. Въздържали се приема с 29 компромис. За против въздържали се приема се.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 34 компромис за против въздържали се. Приема се. 249 то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 46-то изменение за против въздържали се. Приема се. 252 за против въздържали се приема се 250 за против въздържали се отхвърля се 253 за против въздържали се отхвърля се 255 за против въздържали се 256 против, въздържали се, отхвърля се. 39 компромис за против, въздържали се. Приема се. Следващата страница 273 то и 4 то и 275 то изменение за против въздържали се приемат се 276 за против въздържали се приемат се 277 и 8 заедно за против въздържали се приемат се 40 компромис за против въздържали се приема се 281 за, против, въздържали се, приема се. Приложения 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се.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 290. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста деветдесет и първи за против въздържали се. Отхвърля се 292 за против. Въздържали се отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 296-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа против. 297 за против, въздържали се. Отхвърля се 298 за против, въздържали се. Отхвърля се 299 за против, въздържали се. Отхвърля се. Искате да провериме. 299-то. Край на гласуването. Да, приете с 32 гласа. 300 за против, въздържали се, приема се. 301 за против, въздържали се, отхвърля се. 301 да проверим. Триста и първо се отхвърля, 302 за против въздържали се, приема се. 303 за против въздържали се, приема се. 304 за против въздържали се, приема се. 305 за против въздържали се, приема се. 306 са против въздържали се отхвърля се 307 за против въздържали се приема се 308 за против въздържали се приема се 309 за против въздържали се приема се 310 за против въздържали се отхвърля се ще проверим 310-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. 311 за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас по-малко. 312 за против. Въздържали се. Приема се. 315 за против. Въздържали се. Приема се. 316 за против. Въздържали се. Приема се. 315 за против. Въздържали се. Приема се. А сега съображенията. Първо, за против въздържали се, приема се. Второ, за против въздържали се. Да провериме. Съображение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа.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 62 изменение за против въздържали се приема се. 63 за против въздържали се приема се. 64 за против въздържали се отхвърля се. Да проверим. 64 моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Votes, uh, we go to... 65-то за против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. Дванайсто съображение, 67 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 68 за против въздържали се приема се. Седемдесето за против въздържали се отхвърля се. 69-то за против въздържали се отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за.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 Изменение 84. Първа част. ESF плюс и споделено управление. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 клас. 86-то изменение за против въздържали се. Осемдесет и седем и осемдесет и осем заедно за против въздържали се. Отхвърля се. 89 за против въздържали се. Приема се. Да прегласуваме ли 89-то? Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. С 40 гласа за. Ама никой не се вдигна ръката. 90-то за против. Въздържали се. Приема се. 91 за против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа. първа част ИСФ плюс споделено управление, което се допълва компромис 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се, 96 за, против. Въздържали се, отхвърля се.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 като допълнение към 8 компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. четвърто за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис не се гласува. 105 първа част като допълнение към 8 компромис за против. За против. Отхвърля се. Пето обвинение за против въздържали се. Отхвърля се. 107 за против въздържали се отхвърля се 108 за против въздържали се отхвърля се 109 за против въздържали се отхвърля се 109 добре да провериме моля гласувайте край на гласуването Отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. И сега поименно гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С малко гласове. 22 на 18 и една, един въздържал се. Благодаря ви за отлично свършената. Then you have the new voting list, establishment of a European investment stability. И така преминаваме към Европейската функция за стабилизиране на инвестициите. Преминаваме директно към гласуването. Член 1, параграф 2, 91 изменение за, против, въздържали се отхвърлено. 16 изменение за, против, въздържали се, Прието. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 95 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 106 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 23-то с устно изменение от докладчика за големите асиметрични шокове. Е, премахва се една част от изменението за, против, прието, 24 за, против, въздържали се, прието, 113 за, против, въздържали се, отхвърлено, Проверка, ако искате, добре. Проверка на 113. and it was uh, rejected by 28 votes. Uh... Отхвърлено. 25 за, против, въздържали се отхвърлено. 26 с устното изменение за, против, въздържали се отхвърлено. 27 за, против, въздържали се отхвърлено. 114 за, против, въздържали се прието. 28 за, против, въздържали се отхвърлено. Проверка, добре, проверка на 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. С 23 гласа. 29 за. Против. Въздържали се. Прието. 300 за. Против. Въздържали се. Прието. 31 за против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, прието. 35 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 37 за, против, въздържали се отхвърлено. Проверка на 37. And the vote is open and the vote is now closed on 37. It's actually Прието. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено. 39 за, против, въздържали се, прието. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. Изменени 41 за, против, въздържали се, прието. Изменени 121 заедно с 43. За, против, въздържали се, прието Прието. Преамбюла. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Прието. 45 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на 45-то. And the vote is now closed on 45 and it's carried by 23 votes. Прието е. Eh, sorry, it's rejected by... Извинявайте, отхвърлено. е. Отхвърлено с 23 гласа. 46-то за против. Нека проверим. Проверка на 46-то. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 2 за, против, въздържали се прието. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 3 за, против, въздържали се прието. Компромис 4 за, против. Нека проверим проверка на компромис 4. The vote is now closed on compromise 4 and it's carried by 20. Прието. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 61 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 62 за, против. Нека проверим. Проверка на 62. And the vote is now closed on amendment 62. And it's uh, rejected by 20. Отхвърлено. Компромис 6 за против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, отхвърлено. 8 за, против, въздържали се, прието. 8а за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. 69 за, против, въздържали се, прието. 70 за, против, въздържали се, отхвърлено. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка, проверка на 71. Прието е. Десето изменение за против проверка. Проверка на десето. Край на гласуването. Прието е с 22 гласа. 300 за против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 79 за, против, въздържали се, прието. 80 за, против, въздържали се, отхвърлено. 81 за, против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, отхвърлено. 83-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 84 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 85-то, втората част за против въздържали се отхвърлено. Може да проверим, ако искате, проверка на втората част. Отхвърлено е с 22 гласа. 12 за, против, проверка, проверка на 12 Край на гласуването. Прието е. 30, 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, проверка, проверка на компромис 9. And the vote is now closed. And it's carried by 20. Прието е. Гласуваме крайния текст, както е изменен. Рисуваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е с 26 гласа, 3 против и 11 въздържали се. Благодаря ви. Mm-hmm. А сега гласуваме минимално ниво на обучение на морските лица. Желанието за поименно гласуване от ДНС е оттеглено. Започваме с изменение 4. За, против, проверка на изменение 4. The vote is now closed and it's rejected by 21 votes. Отхвърлено е. Пето за проверка на изменение пето. And the vote is open and the vote is now closed on amendment 5. Край на гласуването. Отхвърлено е. И така, изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка, добре, проверка на 26-то. Отхвърлено е. Шесто изменение. Oh, it wasn't. No, it, no, okay. The vote is now closed on Amendment 6. Край на гласуването. Прието е. Прието е. Седмо. За. Искате да повторим гласуването, така ли? Do you want us to, to repeat the... Uh, uh, Добре, повтаряме гласуването по шесто. Моля, гласувайте електронно. And now the vote is closed on... Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо изменение. Моля, гласувайте по седмо изменение. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. 27 за против въздържали се, отхвърлено. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се, прието. 29 изменение за, А то е оттеглено. Всички от НС са оттеглени. И така, 29 за. Против. Оттеглен. О, о, не е прието. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 31 за. Против. Въздържали се. 32 пада. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 7 за. Против. Нека проверим. Проверка по седмо. Седми компромис. Край на гласуването. Прието. С 25 гласа. 35. Пада. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 37. За против. Проверка на 37. Open and the vote is now closed on amendment. Край на гласуването. Отхвърлено е с 23 гласа. 30 и 8 изменение. За, против, Проверка на 38. And the vote is now closed. And it's carried by one. Прието е с един глас. Десето за. Против. Прието. Добре. А, проверка на десето. Моля, гласувайте сега по десето. Край на гласуването. Отхвърлено. 11 изменение. Гласувайте електронно, моля. По 11. And now it's closed. Край на гласуването. То е отхвърлено. 12. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието с 11, с 19 гласа. 13. Гласувайте по 13, моля. Край на гласуването. Прието е. С два гласа. Четирес трето. За. Против. Въздържали се отхвърлено. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. С 25 гласа е прието. Изменение 14 за. Против. Трябва да проверим и това, съжалявам. Изменение 14 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа. Изменение 47 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се, ми се струва. Проверяваме компромис 1. And the vote is open and the vote is now closed. And it's... Начало на гласуването, край на гласуването приема се с 22 гласа. Съображение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 2. Начало на гласуването по изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се от 21 гласа. Изменение 17 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против. Проверяваме електронно. Изменение 3. Начало на гласуването по изменение 3. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа. Преминаваме към компромис 2. За против. Проверяваме. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се с 26 гласа за. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Всъщност да, сега трябва да гласуваме по цялото проекто становище, така както го изменихме с нашето гласуване, начало на гласуването. Край... На... Гласуваме в момента и край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 17 против и нито едно въздържание. Благодаря и поздравления за София Рибейро и работата й по доклада. Следващото ни заседание е на 3 декември. Този път не бяхме предвидели обсъждания, само гласуване. Ще се видим отново. На 3 септември ще бъде в късния следобед. От 4 следобед до 6 и половина. Ще се видим през декември.